Ladies and gentlemen, good morning. Добро утро. Добро утро, уважаеми колеги. Затегнете коланите. Уважаеми колеги, тази сутрин имаме удоволствието да проведем едно дълго гласуване. Може да продължи доста време, може да протече по-бързо. Ще направя всичко най-възможно да свършим на време и да сме по-експедитивни. Започваме с точка 13. Сигурността на доставките на газ. Това е, доклад на колегата Квадрас. И започвам с гласуването. Дали първо да не проверим картите за гласуване. Първото гласуване ще е пробно. И въпросът е дали се радвате на слънцето или не. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Резултатът е... Какво се случва тук? Да, ето аз виждам резултатите. Един е против. Трябва да си поговорим с този, който е против Слънцето и така започваме. Компромисно изменение 13. Кой е за? Против. Въздържали се. Компромисно изменение 14 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 15, 15 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 16 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 1 за, против, въздържали се, приема се. Така, всичко отпада. От... Преминаваме към компромисно изменение 2 за, против, въздържали се, приема се. Така, всичко отпада отново и преминаваме към компромис изменение 8 за, против, въздържали се, приема се. Отново няколко страници отпадат. Това е много хубаво при компромисите. Компромис изменение трето за, против, въздържали се, приема се. Компромис изменение 3А за, против, въздържали се, приема се. Отново отпадат няколко страници. 141 първо изменение. Кой е за? Това е към изменение трето, компромис изменение трето. Против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение четвърто. За. Против. Въздържали се. Приема се. Отново прехвърляме няколко страници. Компромисни изменения пето. За. Против. Въздържали се. Приема се. Преминаваме към компромисно изменение 6. За. Против. Въздържали се. Приема се. Продължаваме. Много страници отпадат. Компромисно изменение седмо. За, против, въздържали се, приема се. Продължаваме. Отново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 484 за, против, въздържали се, а, приема се. Нека да проверим. Изменение 484-485. Моля, гласувайте. има от независимите един повече. И от НП има един в повече. Много хора има. Сега всичко наред ли е? Не. Е, При социалисти всичко е наред. При НП всичко е наред. Всичко е наред, каза председателя. Така, започнете гласуването по 484 и 485. Край на гласуването. Резултат. 28 за, 24 против. Приема се. 486. Това е добра идея. Само трябва да кажете и всичко се случва. 486-то изменение. За, против или отпада, ми казват. 487-мо. За, против, въздържали се, приема се. 489-то. За, против, въздържали се. Трябва да проверим. Моля, гласувайте с електронните карти по 489-то изменение. Край на гласуването. Край на гласуването. От ЕНП отново един човек в повече. Добре. Край на гласуването. Приема се. 27 няма нужда. Преминаваме към 490-то изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Нека да проверим 490-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Много ви благодаря. Приема се. 491 изменение. За. Против. Приема се. 31 изменение за. Извинете. Пропуснал съм едно изменение. 493. Сега гласувам по 493 изменение за против, въздържали се, приема се. Сега по 31 за, Благодаря ви, че ми каза, че 30, 300 изменение при 31. Сега все пак за 300. За, против. Всички бяха против. Отхвърля се. 31 изменение. За,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 Гласувайте по 43-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването. От НП един в повече. Край на гласуването. Отхвърля се. Отхвърля се. 43-то отпада. 33-то изменение. 33-то изменение. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. Нека да проверим, що ме искате. По 33-то изменение. Край на гласуването. Резултат резултатът показва, че се отхвърля и то съвсем ясно. Компромисно изменение 17 за. Благодаря. Против. Въздържали се. От, приема се. 44-то за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Първо изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 45-то. 45 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Първо изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Първо изменение от докладчика. За. Против. Въздържали се. Приема се. 49 за. Отпада. Отпада. 49 то Преминаваме към второ изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Първо изменение на ЕКОН. За. Против. Въздържали се. Приема се. Господин председателю, колко често ще се появява това изменение първо? Те са различни. Това изменение първо от ЕКОН. Тук е сложно как работим. Ам, оратор от залата казва, че е трудно по този начин да се разграничат отделните изменения. Сега, по, по желание на колегата, ще обяснявам всяко едно изменение по-отделно. 54-то кой е за? Против? Да повторя ли още веднъж? За по изменение 54-то. Против? Въздържали се? Ам, приема се. Първо изменение от МВ. Или искате 54-то с електронно гласуване, да го проверим. Край на гласуването. От НП има двама човека повече. Те се увеличават, което е хубаво. Извинете, това не би трябвало да го казвам. <laughs> Трябва да съм неутрален. Моля да ме извините. Все още има един в повече от НП. Благодаря ви. Край на гласуването. Приема се. Първо изменение на МВ отпада. Второ изменение на ЕМВИ. Кой е против? въздържали се, приема се. 58 отпада, 59 отпада, 60 отпада. Не, то е съвместимо. 60-то изменение. Кой е за? Добре, малка грешка. Ще опитаме отново. 59-то изменение от господин Цуклакас. Кой е за? Против? Въздържали се, приема се. 60-то изменение за. Против? Въздържали се, приема се. 61-во за. Против? Въздържали се, отхвърля се. 62-ро за. Против? Въздържали се. Отхвърля се. Трето изменение от ЕМВ. Нека да проверим. Добре. 62 изменение. Правим проверка. Гласувайте. Край на гласуването. От НП отново един в повече. Не може ли е, да го оправим този проблем? 62 изменение. Край на гласуването. Отпада. Отхвърля се. А, трето изменение на Енви за, против, въздържали се, приема се. Второ изменение за, против, въздържали се, приема се. Трето, кой е за, против, въздържали се, приема се. 65-то. За. Против. Въздържали се. Приема се. Четвърто отпада. Трето отпада. 66-то. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 67, 68, 69 и 70. Кой е за тези изменения? Против? Въздържали се? Приемат се. Трето изменение за. Трето изменение на имко за. Против? Въздържали се? Отхвърля се. Четвърто изменение на афет за. Против? Въздържали се? Приема се. Четвърто изменение на имко за. Против? Въздържали се. Приема се. 73-то. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 74 85 и 5 на Имко. Не. Поправя се е, председател. 74-75. Кой е за тези изменения? 74-75. За. Против. Въздържали се, приема се. Да проверим? Добре. По 74-75 изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Резултатът се приема. пето изменение на имко. Против? Въздържали се, приема се. Четвърто изменение за. Против?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 Преминаване към 83-то за, против, въздържали се, отхвърля се. Осмо изменение на имко за, против, въздържали се, отхвърля се. Пето изменение за, против, въздържали се, приема се. 8586. Извинете, 84, 85, 86 са идентични. За, против, въздържали се, приемат се. Шесто изменение на МВИЗА. за, против, въздържали се, приема се. 88-89 изменение са идентично, а отхвърлят се. Добре, тогава преминаваме към 90-то изменение за, против, въздържали се, приема се. Седмо изменение на МВ за отпада. Добре, и пето, 9, и 91 всички отпадат. Преминавам към 106 то или 106, да, а, за. 106 то изменение за, против, въздържали се, приема се. Изменение 100 за или отпада. Добре, 106 е прието. Тогава преминаваме към 101. 102 отпада. 107. 107 изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 108. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Трето изменение на ЕКОН. За. Против въздържали се, приема се. Така, окончателно гласуване по целия доклад. Електронно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. от НП отново един в повече. Един в повече от НП, Сега всичко е наред. Край на гласуването. Приема се. И сега към законодателната резолюция. Отново електронно гласуване. Моля, гласувайте. Момент. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Благодаря. Този доклад е прият. Благодаря на всички колеги. Поздравявам колегата за успешния доклад. Следващият доклад е на колегата Кастилио. Преминаваме към доклада на колегата Кастио. Първо, компромисно изменение първо. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромисно изменение второ за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение трето за, против, въздържали се, приема се. Имко 14 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение четвърто за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 5 за, против, въздържали се, приема се. Инко 15 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 6 за, против, въздържали се, приема се. 106 за, против, въздържали се, приема се. 108, 109, 110 са идентични за, против, въздържали се, приема се. Компромисни изменения 7 за, против, въздържали се, приема се. 127 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 8 за, против, въздържали се, приема се. 139 за, против, въздържали се, приема се. 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146. Не, каза председателят. До 145 всички са идентични. За, против, въздържали се, приема се. 146 за. Против. Съжали се. Приема се. Компромисно изменение 9 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение 10 за. Един момент. Господин Ешно искаше да каже нещо. Параграф ка амендаментul 166 să, să се voteze се. Благодаря. А, искам изменение 166 да бъде, да бъде гласувано отделно. Моля, нека да гласуваме отделно по изменение 166. Говоря за компромис 10. Kommen wir nochmal drauf zurück später. По-късно ще се върнем а, към това. Сега компромисно изменение 10. Благодаря против, а, приема се. Компромис изменение 11 за, против, въздържали се, приема се. комисията по култура, компромисно изменение 19 за, против, при, въздържали се, приема се. 13 изменение на комисията по комисия за, против, въздържали се, приема се. 168 отпада. Гос... э, Колегата Де, Де Кастио има думата. Tenemos, hay que tener cuidado con la rapidez, porque muchas veces cuando pasamos... Според э, листа за вод трябва да гласуваме и не можем да следим. Трябва много да внимаваме. Ако обичате, малко по-бавно да работим спокойно, защото иначе не знаем по кое изменение гласуваме. Какъв е проблема? Аз не можах да ви разбера. Ние направихме 19-то и 3-то изменение, компромисни изменения от Комисията по култура. Става въпрос за следното. Ако може малко по-бавно да говорите, ако трябва да прелистваме, то трябва също време да проверяваме и измененията. И някой път трябва много бързо да прелистваме. Председателя казва, аз си мисля, че ви искахте да свършим по-бързо, но трябва нещата да ги направим както трябва. Аз а, ще се съобразя. Благодаря. Казахте ми, че трябва да гласуваме изменя на Комисията по културата 13. Така ли? Но май го объркахме с трето. И така, ние гласувахме по изменение 19 и трето от Комисията по култура. 168 изменение отпада. И сега ми... преминаваме към Компромисно изменение 12. Компромисно изменение 12. За. Благодаря. Против. Приема се. 173-то изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Сега колегата Еншо иска да вземе думата. Доколкото става въпрос за компромисно изменение 13, бих желал, че изменение 166 да бъде гласувано отделно по причините, които обявих с нощи. Трябва този въпрос да го отправя към докладчика. Съгласен ли сте? Да, добре. Докладчика е съгласен. Сега по компромис изменение 13. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. И сега гласуваме отделно по 166-то изменение. Кой е за? 166-то изменение на колегата Еншо. Може да имате проблеми, защото не се знае дали в списъка това е отбелязано. Всички ли прочетоха. Сега, 164 изменение за, против, въздържали се. Има голямо мнозинство. 179 в две части. Първата част за, против, отхвърля се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. 180 за, против, въздържали се, приема се. Изменение на културната комисия 23-то за, против, въздържали се, приема се. Изменение отново на културната комисия 26-то за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 14-то за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 15-то за, против, въздържали се, Приема се. Компромис изменение 16 за, против, въздържали се. Приема се. Две, по 202 изменение, отделно гласуване за. изменение 200 се покриват компромиса. 202 изменение за, против, Въздържали се. Приема се. 201. А, 201 отпада. Добре. Тъй като 202 е прието. Компромисно изменение 17. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение 18 за против, въздържали се, приема се. 220 изменение от госпожа Ек за против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 19 за, против, въздържали се, приема се. 233-то изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромис изменение 20 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 21 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно? Не. По-късно ще дойде 22-ро изменение. Сега 253-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 254-то изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 22 за, против, въздържали се, приема се. Имко 10. За. Против. Трябва да проверим. По имко 10. Моля, гласувайте с електронните карти. край на гласуването. Резултатът е, че се приема. Четвърти на културната комисия за, против, въздържали се, приема се. Изменение пето на културната комисия за против. Въздържали се. Приема се. Отново на културната комисия 12, 12 изменение. М-блок за против. Въздържали се. Приема се. 6 изменение за против. Въздържали се. Приема се. 275 за против. Въздържали се, приема се. 277 за. Против. Въздържали се, приема се. 14 изменение на културната комисия за. Против. Въздържали се, приема се. 278-283 М-блок за, против, въздържали се, отхвърля се. И искате да проверим. Добре, по тези две изменения електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Резултатът е, че се отвърля. 279 за, против, въздържали се. 279, Още веднъж. 279-то изменение. За. Против. Въздържали се. Въпреки всичко се отхвърля. 280-то за. Против. Въздържали се. Приема се. 281 за. Против. Въздържали се. Приема се. 282 за. Против. Въздържали се. Приема се. 107 за. Против. Въздържали се. Приема се. 284 за. Против. Приема се. 285 за. Против. Въздържали се. Приема се. 287 за. Против. Въздържали се. Приема се. 288 за, против, въздържали се, отхвърля се. за изменение 23 за, против, въздържали се, приема се. 297 за, против, въздържали се, приема се. 299 за, против, въздържали се, приема се. 13 изменение на културната комисия за, против, въздържали се, приема се. Изменение 300 за, против, въздържали се, приема се. 301 изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромис изменение 24 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 25 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 26 за, против, въздържали се, приема се. Разделно гласуване по 11 изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 27 за, против, въздържали се, приема се. 14-то изменение за, против, въздържали се, приема се. Изменение 20 за, против, въздържали се, приема се. 22 изменение за, против, въздържали се, приема се. 21 отпада. Отпада 21. 28 изменение да, за, против, въздържали се, приема се. 24 за, против, въздържали се, приема се. 32 за, против, въздържали се, приема се. 33 за, против, въздържали се, също се приема. 35 за, против, въздържали се, приема се. 36, 37, 38, 39 и 40 са идентични за, против, въздържали се. Приема се. Компромис на 29 то за, против, въздържали се. Приема се. 44 отпада. 45 за. Против. Нека проверим. Гласувайте. По 44-то изменение. Край на гласуването. Резултатът е, че се отхвърля. 46-то за. Против. Въздържали се. Отпада. Не, чакайте. Гласувайте по 46-то изменение. За, против, въздържали се, приема се. 49-то за, против, въздържали се. Отхвърля се. 50-то изменение за, против, въздържали се. Отхвърля се. Първо, второ трето отпадат. Трябва да гласуваме по целия текст. Така, сега, само няма да гласуваме електронно. Гласуваме с дигане на ръка. Кой гласува за текста? Кой приема текста? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Да, имате думата. Uh, uh, Мисля, че изменение 5 uh, по мотивите пропуснахме. Е, сега ще стигнем и до там. Сега преминаваме към допълнителните изменения. Това е предложение за резолюция Едно, две, три. Едно, две и три. Те са идентични. Кой е за? Против? Приема се. Четвърто отпада. Пето. Кой е за? Кой е против? Приема се. Извинявайте, поправя се председателя, отхвърля се. Отхвърля се. Да проверим? Добре. По изменение пето, електронно гласуване за против. Резултатът показва, че се отхвърля. Сега преминаваме към крайното гласуване, окончателно гласуване с електронни карти. Моля, гласувайте. А, гласуването приключи. Резултатът е Прекрасен резултат. Благодаря ви много. Поздравления за докладчика. Благодаря ви за труда, който положихте. Благодаря. И така, пристъпваме към доклада на господин Гланте. Е, кой иска да се изкаже? Благодаря, господин председателю. Съвсем накратко искам да благодаря на сътрудниците от ИТРЕ и от Комисията по бюджета и на докладчиците в Сянка. Вчера преди обяд гласувахме последните изменения от Комисията по бюджета, формулирахме компромисите. Искам да се извиня на колегите, че това стана в последната минута. Ние се опитахме да дадем максимума от страна на бюджетната комисия, за да можем да предоставим едно окончателно финансиране. Ние знаем, че този проект страда от липса на финансиране. Благодаря ви. И така, е, благодаря ви за казаното по преговорите. Сега пристъпваме към е, измененията. Изменение второ на Енви за, против, Може ли отначало, ако обичате, да започнем? Ако обичате, помогнете ми, има още много изменения. Е, първо, изменение на Енвиза. за. Второ, е, против. Въздържали се. Проверка. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 25 за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 въздържали се, приема се. Е, компромисно изменение 2 и 7 едновременно за, против, въздържали се, приема се. Девето за, против, въздържали се, приема се. Е, от е, комисия МВ трето за, против, въздържали се, приема се. Десето за, против, въздържали се, приема се. 11 и от бюджетната комисия 6 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 3 за, против, въздържали се, приема се. Е, компромисно изменение 4 за, е, против, въздържали се, приема се. 40 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 5 за, против, въздържали се, приема се. Сега разделно гласуване по 42 изменение, първа част за, против. Ще проверим. Първата част на 42 изменение, начало на гласуването. Край на гласуването. Един социалист повече ни излиза. Един социалист повече. Край на гласуването. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение 6. За. Против. Въздържали се. Приема се. 14 за. Против. Въздържали се. Приема се.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 против, въздържали се, приема се. 17 е, за. Е, първо 17 за. Против, въздържали се, приема се. 18 за. Против, въздържали се, приема се. Бюджетна комисия второ изменение за. Против, въздържали се, приема се на комисия първо изменение, първи параграф за, против, приема се. Компромисно изменение 9 за, против, въздържали се, приема се. Да, е, изменение второ. Изменение второ на докладчика за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 10 за, против, въздържали се, приема се. 24-то, за, против, въздържали се, приема се. Пето, а то вече е прието. Въпросът е решен е, на, на крайно гласуване на, с електрон, с карти, начало на гласуването, край на гласуването. Единодушие. Поздравление за господин Гланте. И е, няма законодателна резолюция. Благодаря ви. Е, пристъпваме към гласуване на доклада на госпожа Сартори. Е, тук също имаме дълъг списък е, с изменения. Можем да започнем с компромисно изменение първо. Благодаря ви. Благодаря, господин председател. Искам да отегля втората част от моето изменение 99. Ако искате, ще я прочета, но сме се споразумели с докладчика. А, така. Така. Сега, изменение 90-то се оттегля. Втората част на 90-то изменение, казва. 99-то, е, второ, втора част. Е, Секретарията ще ми подсказва. Компромисно изменение първо за, против, въздържали се, приема се. 67 за, против, въздържали се, приема се. 69 за, против, въздържали се, приема се. Девето за, против, въздържали се, приема се. 71 за, против, въздържали се, приема се. 70 за, то отпада всъщност. 73 за, против, въздържали се, приема се. Десето изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение второ за, против, въздържали се, приема се. 76 за, против. Сега е, на 77 сме. Не. Защо и 77 ли отпада? Седемдесет и седем отпада ли или не? Добре, ще гласуваме. Да, понякога и председателя има право да сгреши. И така, за против, въздържа... така 11 за, против, въздържали се, приема се, 78 за, против, въздържали се, приема се, 12 за, против, въздържали се, приема се.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 И така, повтарям, 88 за, против, приема се. 90 за, против, въздържали се, приема се. 92 за, против, въздържали се, приема се. 91 е, е, е, стигаме до 94-то за, против, въздържали се, приема се. 17-то отпада. 95-то сега за, против, въздържали се, приема се. 98 за, против, въздържали се, приема се. 99 за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 Е, е, късно е. Късно е. Или е отеглено, или е отхвърлено. 25 за. Двадесет за. Против. Въздържали се. Приема се. 104 за. Против. Въздържали се. Приема се. 26 за. Против въздържали се, приема се 105 за, против, въздържали се, приема се. 107 за, 107 за, против, въздържали се, отхвърля се. 109 за. 109 за. Против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 против, изме... Е, приема се. 47 е, за, против, въздържали се, отхвърля се. Четвърто за, против, въздържали се, отхвърля се. Е, сега ще проверим по четвърто изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. 29 за, 23 против. Приема се. Е, 49 е, като добавка за, против. Ако обичате, нека всички да вдигат ръка, защото иначе не може да се оправим. 49 за, против,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 Сега пристъпваме към доклада на господин Йорго Чачмаркис. Имаме сега напомняне на правилника. Искам да ви напомня, че комисията МВ е, ще отложи гласуването по силата на член 53 от правилника, защото възнамерява да направи ново предложение. И заради това позицията на зелените ще бъде да гласува против това предложение. Окей? Okay. Das können Sie ja machen. Klar. Aber ich habe es verstanden. Danke, wir stimmen trotzdem ab, oder? Ja. Nee, все пак ще гласуваме. Все пак ще гласуваме. И така, 23-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 6. За. Против? Въздържали се? Приема се. Седмо. Две части. Първата част за. Става въпрос за едно изключване от текста. Става въпрос за изключване от текста. Кой е за първата част? Против? Въздържали се? Приема се. Втората част. За? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 24 то изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 25. За. Против. Въздържали се. Приема се. 26. За. Против. Въздържали се. О, приема се. 27. Две части. Първата част. За.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 8 две части. Първа за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, отхвърля се. Девето за, против, въздържали се, приема се. 33 за, против, въздържали се, приема се.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 в изменената му версия за, против, въздържали се, приема се. 4 за, против, въздържали се, приема се. 21 като добавка за, против, въздържали се, приема се. 22 за, против, въздържали се, приема се. 5 за, против, Въздържали се. Приема се. И финалното гласуване. Моля, гласувайте електронно. Прекратяваме гласуването. 42 за, 6 против. Приема се. Поздравления за докладчика. Следващото. А, пак на господин Харцимаркакис. И така, изменени 6. За. Против. Въздържали се. Приема се. За. Седмо. За. Против. Въздържали се. Приема се. 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. 8. За. Не можем ли да гласуваме блок тук? От 8 до 1. Възможно ли? Е? Кой е за гласуване на блок? Всички. Някой против? Няма. Въздържали се? Няма. Крайно гласуване. Моля, гласувайте електронно. И така. Приете. Доклада е приятен с голямо мнозинство 42 гласа за. И така преминаваме към а, точка 19, доклада на Франческо де Анжелис а, с много изменения. Започваме с изменение 14. А, господин Тюрм. Имаше 6 души против, не, не 5. А колко жалко, казва председателя.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 Късно, много късно. Прекратяваме с гласуването. А, забравяте, че едната карта не работи. Картата на Клод. Клод, какво гласувахте вие? За. А вие минус. Ха! Пак се уравновесяват. Wonderful. <laughs> Чудесно, казва председателя. Това е направо за в историята на европейското гласуване. <laughs> Отхвърля се въпреки всичко, съжалявам. Компромис едно. За. Против. Въздържали се. Приема се. Четири. За против, въздържали се, приема се. 24 като добавка за, против, въздържали се, приема се. 25 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. 52 за, 52 за. Против. Въздържали се. Приема се. 53 за. Против. Въздържали се. Приема се. 54 за. Против. Нека да го проверим електронно. Гласувам електронно 54-то изменение. 54. Прекратяваме гласуването. Приема се 25 за, 21 против. Клод, вие какво гласувате? Искахте ли да гласувате? Какво е? Какво гласувахте вие? А, машината работи сега. Добре. А, интересна машина. Приема се. 56. За. Против. Въздържали се. Приема се. Забравих 55-то. За. Против. Въздържали се. Приема се. 7. За. Против. Въздържали се. Приема се. 57. Добавка. За. Против. Въздържали се. Приема се.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 Чачи Макакис, once again. Chachimacakis е, още веднъж. Е, е, има, няма, никой не знае. Машината не работи и прочи. И така, компромисно изменение първо и второ. За, против, въздържали се, приема се. Сега пристъпваме към раздавно гласуване на трето изменение. За, против, въздържали се. Приема се втора част. Втора част за, против, въздържали се, също се приема. Четвърто, за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 7 за, против, въздържали се, приема се. Е, компромисно изменение 6 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 3 за, против, въздържали се, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 5 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение второ за, против, въздържали се, приема се. 16 за, против, въздържали се, приема се. 17 за, против, въздържали се. Електронно гласуване по 17-то изменение. Начало на гласуването на 17-то изменение, начало на гласуването. Приема се. 19-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 18-то първа част. 18-то първа част. 18 цялото. За. По 18 за, против. Въздържали се, приема се. 22 за, против. Въздържали се, приема се. Компромисно изменение 4 за, против. Въздържали се, приема се. 27 за, против, въздържали се, приема се. 28 за, против, въздържали се, отхвърли се. Окончателно гласуване, начало на гласуването, край на гласуването. Единодушие. Приема се. Благодаря. Следващото гласуване е по доклада на колегата Рюби. Преди това помолихме колегата Тикао да каже няколко думи. Моля, имате думата. Uh, much, uh, uh, Благодаря, господин председател. Имам устно изменение, както казах вчера по моето изменение номер 6. Ще го прочета, когато стигнем до него. И бих искала любезно да приканя колегите да не гласуват за първоначалния пълния параграф номер 2, защото лицензиране на основа езици е, става много опасно, особено когато се прави е, оценка на последствията. Вместо един лиценз за една работа трябва поне 23 лиценза, защото имаме 23 официални езика в Европейския Европейския съюз и се надявам колегите да не подкрепят параграф номер 2. Сега ще прочета мо... моето устно изменение. А... Колегата Рюбиха сега има думата. Така го изисква процедурата. Благодаря, господин председателю. Ни обсъдихме с докладчицата в Сянка госпожа Тикал този въпрос а, ако се м, сформира нов параграф, може да се направи това изменение, но ние не искаме да се изменя нашия параграф 2, който гласи, че във всичките 27 държави и членки всеки гражданин има право да слуша съответно съдържание на собствения си език. Благодаря ви. Благодаря, казва председателя. Преминаваме към гласуването. Изменение първо за против приема се. Изменение второ за, против, въздържали се, приема се. Изменение трето за, против, въздържали се, приема се. Изменение четвърто за, против, въздържали се, приема се. Изменение пето за, против, въздържали се, отхвърля се. Госпожа Тикал има устно изменение. The text of the oral amendment, uh... Текстът на устното изменение номер 6 трябва да бъде следният. И ще замести в параграф 2 считаме като стъпка към по-добър вътрешен пазар, включване на допълнителни улеснения като субтитри и а, интернет телевизия на различни езици и а, достъп на потребителите до а, съдържание на техният оригинален, на техния роден език. Благодаря. Благодаря. Има ли възражение срещу това устно изменение? А, колегата Бутихова. Господин председателю, колегата каза току-що, че това устно изменение трябва да а, замести параграф 2, а той вече е прият. Ние гласувахме по изменение второ, а тук става въпрос за втори параграф. Съгласни ли сте? Приема се. Добре, сега гласуваме за устното изменение на колегата Тикал. И по този начин изменение 6 е прието. Кой е за, против, въздържали се? Отхвърля се все пак. седмо изменение. Искате е, електронно гласуване? Добре. Моля, гласувайте. Край на гласуването. И гласу... резултатът показва, че се отхвърля. Добре, преминаваме към изменение седмо. Кой е за? Е, извинете, каза председателя, уважаеми колеги. Аз разбрах, че устното изменение трябва да, измени, да, да замести изменение 6. Това не е така. Значи трябва да си гласувам отделно и по изменение 6 на колегата Тикал. Нека гласуваме по 6 изменение на госпожа Тикал. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Отхвърля се. Сега трябва да гласуваме и по оригиналната формулировка. Кой е за? Против? Въздържали се? Сега вече е прието. Сега преминаваме към седмо. Кой е за? Окей. Я, я, я, я. Добре, казва председателя. Сега а, нека гласуваме по втори параграф в а, първоначалната му формулировка. А, начално гласуването, край на гласуването, резултатът е, че се приема. Седмо изменение за против. Въздържали се, приема се. Осмо изменение за против. Въздържали се, приема се. Девето за, против, въздържали се, приема се. Десето изменение, разделно гласуване. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение първо Втора. Искате електронно гласуване по втората част на изменение 10. Гласувайте. Край на гласуването. И резултатът е, че се отхвърля. Компромисно изменение първо. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 16-то изменение в две части. Първа част. Кой е против? Въздържали се? Приема се. Втора част. Против. Отхвърля се. 17-то изменение. Кой е за? Против. Въздържали се? Приема се. Компромисно изменение второ за. Против. Въздържали се? Приема се. 19-то. Кой е за? Кой е против?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 Текста го имате пред себе си. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 25 изменение е за. А, то отпада. 27. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 26. За. Против въздържали се, отхвърля се. 28 за. Да проверим. По 26-то ли искате? 26-то изменение, моля гласувайте. Край на гласуването. Резултатът показва, че се приема. Благодаря ви. Не съм обърнал внимание. Благодаря ви. 29-то изменение. По 28 каза председателя за. 28 за. Против. Въздържали се. Приема се. 29 за. Против. Въздържали се. Приема се. 300 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 31 Нека проверим. Добре, тези са по-сложни. По 300 изменения електронно гласуване. Моля, гласувайте. Против. А, да, всъщност гласуването приключи. Отхвърля се. 31 изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Добре. Отхвърлено. Или нека гласуваме с електронните карти по 31-во изменение. За, против. Гласуването приключи. Отхвърля се. И така окончателно гласуване, електронно гласуване. Резултатът не го ли казах? не, не е показан на екрана резултата. 22 към 24 гласа. Окончателно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Поздравления за докладчика. Благодаря ви много. Колегата Квадрас искаше думата. Благодаря, господин председател. Преди да преминем към последното гласуване, искам да проверим при секретарията дали общият брой на гласуващите е този, който беше посочен или имаше гласували в повече. Става въпрос за доклада с снабдяване с газ. Доставките за газ. ще гласуваме е с е, електронно поименно гласуване, така ще се види дали има много, някой в повече или не. Да, но вече ви каза, господин председател, че имаше трима в повече, които бяха гласували. А докато, доколкото знам, те са от независимите. Имахме ам, право, те имат право всъщност само на двама гласуващи. Тоест, трябва да видим в секретарията кой от трите вота на независимите всъщност е неправилен трябва крайното гласуване да бъде е, правилно, в крайна сметка, нали? да отразява наистина позицията на нашата комисия. Уважаеми колега Квадрас, смятам, че а, е, при всяко гласуване питам дали а, е, броят отговаря на членовете, а, е, които имат право да гласуват от политическите групи. Един Колегата твърди, че е, един колега в повече е гласувал. Сега ще проверим и ако е така, ще видим кой ще отегли своя вод. Е, има само двама от нас, които са независими и те са пълноправни членове. Смятам, че няма е, никакъв проблем. Не знам как се стигна до това. Сега не можем да изясним, защото секретарията не, не е проверил все още и не се намеси и не каза, че един е в повече. Voorzitter, uh, ik ben ook uh, niet ingeschreven. Hè? Per abuis uh, heb ik meegestemd met gas. Господин председател, аз съм независим и Гласувах по доклада за доставките на газ. Не знаех, че има и други независими и в такъв случай не съм бил запознат с правилата. Отеглям гласа си. Благодаря ви за това обяснение комуникацион и... Е, така, е, господин Квад казва благодаря на колегата за това съобщение и искам да бъде отразено в протокола, е, че всъщност единодушието е било постигнато по този доклад. Добре, резултатът ще се провери. Гласът, водът на колегата ще бъде изтеглен и ще стигнем до желания резултат. И така, гласуваме. Има колега с устно изменение. Искам само да ви кажа, че искам да внеса устно изменение по 24-то изменение. Добре, ще ми кажете, като стигнем до него, ще ви дам думата, казва председателя. Господин председател, дали при следващото заседание, е, когато гласуваме, трябва да направим това, което направихте в началото на заседанието, но група по група? Защото вие прекарахте половината от времето да казвате, че има един член от дадена група в повече, един социалист в повече. Нека да проверим група по група и да знаем дали има достатъчно или недостатъчно гласове и така сме си спокойни. Ще веднъж по време на всяко гласуване. Накрая има електронно гласуване и секретарията проверява. Дори ръководител на секретарията сам проверява и ми казва дали от някоя политическа група има хора в повече. И само тогава мога да коригирам нещата. Преди това не мога, защото постоянно влизат и излизат колеги не е, случаят не е такъв, че от 9 до 12 всички седят тук. Едни и същи хора. Постоянно хората се сменят и за това. Ам, ние а, щетохме, че този подход е по-правилен. Ето виждате, грешката е забелязана, коригиране и можем да процедираме само по този начин. Добре, ние ще направим корекцията. Благодаря ви за забележката. Преминаваме към доклада на господин Чичестър. След това има устно изменение от нашата колега и тогава ще й дам думата. Компромисно изменение първо. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромисно изменение второ. За? Против? Въздържали се? Приема се. Компромисно изменение трето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 Приема се. 20 изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 21 изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 22 изменение. Разделно гласуване. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част за. Против. Въздържали се. Приема се. 24-то изменение. Сега е, е, е наред областното изменение на госпожа Холм. Is... Благодаря. Бих желала да заличим думата exceptional и да говорим за подчертаване на ролята на използването на биогоривата на, от биоотпадъци и да няма думата exceptional, изключително. А, Чайлз. Um, Благодаря, господин председател. Първо, искам само да кажа, че това, в първата част все още имаме гласуване в две части. И така както е изменено устно, така както чух устния вариант, би гласувал за първата част. Благодаря.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 Разделно гласуване, гласуваме само за първата част. За, против, въздържали се, приема се. 31 изменение. За, против, въздържали се, приема се. И сега окончателното гласуване. Моля, гласувайте. С групите всичко ли е наред? Да, край на гласуването. 48 гласа за. Приема се единодушно. Поздравления за докладчика. Благодаря ви. И това беше програмата ни за тази сутрин. Гласувахме достатъчно, потрудихме се доста. Та, този след обяд ще се срещнем отново. Уважаеми колеги, днес след обяд. Имаме изключителни гости тук при нас. Ще съм ви много благодарен. Моля, една минута ми отделете. Е, е, е, проявявам жив интерес някой от вас или малко повече от вас да дойде днес след обед, защото сме поканили много интересни гости. Ако е възможно, заповядайте.